Започваме разискванията по положението в Шри-Ланка. Авторите на резолюцията имат думата. Господин Шлютер е първият оратор. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Война, е, войната свърши. Има много промени в страната. 2010 година бе създадена комисия за помирение. След това се случиха много неща. След това имаше комисия, която разследваше изчезналите лица. Е, всичко това, разбира се, е много положително. За съжаление обаче, всичко това се помрачава от факта, че в същото време наблюдаваме конфликти, сексуални нападения, заплахи срещу правовия ред и институциите. Има въоръжени лица, които а, извършват нападения. Много е важно Шраланка да разреши тези проблеми и незабавно да въведе комисия, която да направи така, че онези, които са отговорни за извършване на военни престъпления от двете страни на конфликта, да бъдат изправени пред трибунал, пред справедливостта. Тъй като през март в ООН ще се разгледа този въпрос, това, това трябва да направим преди ООН. трябва да отговор... отговорните да понесат съответната си отговорност за насилието. Хората трябва да се радват на справедливост и се надявам Шри-Ланка да го направи. Това ще помогне на страната да тръгне към по-добър път бъдещето. Благодаря, госпожа Гомес, за една минута. Благодаря. Има вече няколко проекто резолюции, които парламентът е одобрил. Става дума за националното помирение от тях. Ние бяхме на посещение в страната, видяхме, че има големи съмнения, но има и надежда. Трябва да се разследват военните престъпления, особено тези, които са се случили в края на войната. За съжаление обаче стигнахме до заключението, че не се работи за по този въпрос. Все още има безнаказаност за унези, които са от, отговорни за престъпленията, извършени по време на войната. Правителството се опитва да заглуши критичните гласове и независими организации нямат възможност да разследват военните престъпления. Ние апелираме към правителството на Шри-Ланка да подкрепи работата на секретарията на ОНЕ. Има международен е, механизъм, който трябва да се задейства. Той е важен за мира в страната помирението трябва да почива на справедливост. Благодаря, господин Ван Орден. Най-напред искам да благодаря на колегата Лисик за това, че ми позволи да говоря преди него. Има представители на тамилите, които не са съгласни с с демонтирането на туристичната организация, която нанесе много страдания. Сега има възможност да се преодолеят разделенията от миналото и грешките да не се повторят, да се е, възстанови економиката на страната и да се изгради по-демократично бъдеще за всички граждани, независимо от тяхния етнически или етнически происход Направено е много, но предстои още много работа. Днес ние отбелязваме делото на Нелсън Мандела, независимо от това, че е бил в затвора, той направи всичко възможно, за да има примирение, помирие. На мен ми се иска в Шри-Ланка председателят изключва микрофона. Господин Марфи има думата. Благодаря, господин председател, Нека да не следваме десницата, която иска да обвини тамилите по света за сериозните нарушения на правата на човек в Шри-Ланка. Да, те отново са е, под светлината на прожекторите. Наистина правозащитниците трябваше да повдигнат е, въпроса е, за това, което се случва, за управляващите органи, но Камера не готов да не обърне никакво внимание на нарушението на правата на човека, за да прокарва економическите си интереси. Повече 4, от 4 години след една ужасяваща гражданска война, 4 години след избиването и геноцида на тамили в края на тази война, все още няма прозрачно, цялостно разследване за а, тези военно престъпления. Безнаказаността е навсякъде, особено що се отнася до военните и правителството. А, комитета за помиряване всъщност е козметична мярка, която не върши нищо. Не се прилагат никакви а, препоръки. От край време има нужда от специална анкетна комисия, която да даде информация на жертвите и техните семейства. ООН не отговори на очакванията на тамилите. Няма да получат правосъдие. Продължават да се организират тези хора като тамилска солидарност, за да търсят справедливост. Благодаря. Благодаря. Е, господин Дива има въпрос към вас. Благодаря, господин Мърфи. Господин председател, искам да попитам. Господин Мърфи явно е експерт по Шри-Ланка. Нека ми отговори. Колко хора има в Шри-Ланка? Колко живеят на юг и колко живеят на север? И какво е, по, е тамилското население в Коломбо, столицата? Thank you very much uh, for the question. Um, Благодаря за въпроса. Аз не мога да кажа, че съм експерт по Шри-Ланка. Естествено, аз, както и вие, бих искал да имам възможност да посетя страната, но не ми дадоха виза. Именно поради критиката ми към а, отношението на населението в Тамил. Аз не мога да ви дам статистика. Е, не зная какво е населението на север и на юг. Е, има много е, тамили, които са дискриминирани. Това е ясно. Има много хора, които се борят и заслужават справедливост. Съжалявам, казва председателя. Ако обичате, изяснете нещата в двустранен разговор. Господин Бенио. Благодаря. Изминаха 4 години от края на конфликта между правителството и тамилските тигри и правозащитните организации казват, че има безнаказаност за извършени престъпления срещу човечеството. Днешната резолюция е балансирана и тя отдава дължимото на постигнатия напредък, особено в успешните провинциални избори на север. Представителите, хората от Сри-Ланка имат правото да разберат какво се е случило по време на гражданската война. Независимо разследване, проведено от двете страни, повтарям, двете страни в този конфликт е спешна необходимост. Призоваваме правителството на Шри-Ланка да е, по, да поръча разследване. Ако това не стане до 2014 година, ООН е има легитимното право да поръча свое независимо разследването, защо призовавам Върховния представител на Европейския съюз да работи с е, правителството, за да има правосъд, да бъде въздадено правосъдие да бъде създадена комисия и се надяваме, че процесът на помирение може да приключи. Благодаря, господин Бенган. Има въпрос от вас, е, към вас от господин Лайнен. Do you allow a question of colleague Leinen. Господин Лайнен, имате думата. След 30 е, години гражданска война в Шри-Ланка има голям хаос, Естествено, колеги казват, че има напредък, но вие говорите за балансирана резолюция и вие е, говорите за разследване е, и то задълбочено и разследване до март 2014 година. Смятате ли, че това е реалистично да се задава такъв ултиматум? Март 2014 е, година е един много кратък нереалистичен срок. Well, certainly... Съгласен съм, че би било нереалистично да бъде приключено разследването до март 2014 година. Ние искаме това разследване да започне. И графикът е свързан с срещата съседанието на ОНЕ през 2014 година. Така че единственото, за което настояваме, е процесът да започне до март 2014 година. Процесът е необходим, за да. Процесът ще започне, когато президентът изпрати съобщение за това, че започва разследване. Мисля, че тук няма нищо неразумно. Благодаря. А сега господин Лисек има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Много се радвам, че обсъждаме положението в Шри-Ланка отново. Тази страна, както знаем всички, премина през ужасяващи неща. Насилие, изнасилвания, война, пренас... изместване и така нататък. За щастие сме свидетели на 4 години мир – как да помогнем на Шри-Ланка? Можем да помогнем на Шри-Ланка да изгради отново институциите на държавата, като държавите членки на Европейския съюз, ние можем да почерпим опити от Обединеното кралство. Те имат много силни връзки с тази страна и би трябвало да помогнат на страната, като и дадат ноу-хау и покажат как структурите на държавата могат да бъдат изградени отново. Надяваме се тази страна наистина да стигне до благополучие и различните етнически групи да живеят мирно помежду си. Има нужда, разбира се, от едно разследване, от една анкетна комисия. Надявам се, Шри-Ланка да може да разреши всички тези проблеми. Благодаря. Благодаря. Това бяха авторите. Сега започваме с политическите групи. Господин Посел, има думата. Господин председател, в Шри-Ланка имаме етнически конфликт, който е създаден в една постколониална ситуация. Не бива да правим грешката, която са направили бившите колониални сили. Трябва да се опитаме от примирието да преминем към истински мир. Един истински мир обаче може да има на основата на правосъдието, на справедливостта и когато има вътрешен мир. Затова от една страна правата на малцинствата и мнозинствата са важни, това е така, но и вътрешния баланс, той е също важен. Важна е и истината. Аз мятам, че датата е важна. Не би трябвало да имаме иллюзия, че до тази дата нещо ще се случи. Обаче не бива да се е, отлага всичко в бъдещето, това, което се случи в Сърбия и други страни. Това е от полза на двете страни и аз апелирам към мнозинството тук да приемем тези факти. Благодаря. Госпожа Геринг Деоденбергер. Благодаря, господин председател. Шри-Ланка беше критикувана от местната общност за това, че не са изправили пред правосъдие онези, които са извършили престъпления по време на гражданската война. В резултат на конфликта 6000 са изчезнали, 4000 са, 400 е, 000 са разселени, е мнозина загинаха. Ние оценяваме усилията за нормализиране на ситуацията, е, за е, Очакваме задълбочено разследване и доклад за всички военни престъпления, извършени в месеците преди края на е, гражданската война. Не е лесно да се решат проблемите след е, края, когато приключи гражданската война, но това е необходимо, е, за да се помирят е, връждуващите сили. Господин Билан, благодаря. Гражданите на Шри-Ланка бяха подложени на дълги години терор от тамилските тигри. Също и армията е, е приложила усилия и двете страни всъщност. В една много религиозна страна трябва да се положат всички усилия за помирение. Аз се призовавам правителството да предприеме мерки, които да реши економическите и социални проблеми. Въпросът е, е децентрализацията. Е, това е необходимо. Местната администрация би трябвало да се занимае с независимите разследвания. Корупция, престъпления, това са фактите. Аз се надявам, че Европейския съюз ще поощри и ще опосредства възцаряването на мира в Шри-Ланка. Благодаря, господин Билан. Госпожа Бержа. Благодаря. Тази резолюция не, е, не отговаря на това, което се случва в Шри-Ланка. Върховният комисариат от ООН казва, че режимът в Шри-Ланка показва, показва нарастваща авторитарност. Влушават се репресиите, които засягат най-вече тамилите. Имайки предвид това, как да признаем, че онези, които търсят обежище в Европа, се връщат в Коломбо? Аз помня един млад човек от 30 години, обеженец в Страсбург, върнан в Шри-Ланка, след като му беше отказано обежище, независимо от това, че имаше нужда от обежище. Няколко месеца след това той беше застрелян. Двамата му братя бяха убити, но това не беше достатъчно, за да убеди властите. Това не бива да се допуска в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Господин Дива има въпрос към вас, госпожо Мържа. Bitte, Herr Kollege diva! Госпожо Вержа, знае, че Коломбо, столицата на Шри-Ланка, където аз съм роден, е град, в който 64% от населението говори тамилски, а не сенгалски какво говорите изобщо? Госпожо вържаймата думата. Извинявайте, аз не виждам къде е проблемът. Въпросът не е кой какъв език говори. Въпросът има ли на нарушение на правата на човека или не. Докладите на ОНЕ, на, О, на НПО са ясни. Има такива нарушения. Пред нас е докладът и на ОНЕ ние, сме, ние подкрепяме а, е, действията на Върховния комисар на ОНЕ. Господин Обермайер, благодаря. 26 години трае тази е, гражданска война. Имаше насилие, имаше нарушение на човешките права и то от двете страна, страни. Но от 2009 е, година ситуацията е стабилна или би трябвало да бъде стабилна. Правителството е обвинено, е, че правата в страната са не се уважават. Говори се за 30 хиляди убити, говори се за 80 хиляди бежанци от севера, които не могат да се върнат, говори се за убити журналисти. Естествено, Европейския съюз може да се застъпи за това да се разследват тези престъпления. Но какво може още да направи Европейския съюз? Много е лесно да се упражнява натиск върху малката Шри-Ланка, вместо върху, голяма, гол, върху големия Китай. Аз съм оптимистичен за бъдещето на тази страна, обаче въпреки всичко, благодаря господин Дива за две минути. Господин председател, благодаря ви. Трябва да кажа, че имам явен интерес аз съм роден в Шри-Ланка, дядо ми бе сенатор и основател на основната опозиционна партия. Терористични бунтове доведаха до 60 000 жертви и всичко това бе забравено от този парламент и бе заменено от международни присъди и оценки за това как е свършила войната. 30 години държавата защитава правата на човека и правото срещу недържавни групи, които нападат населението и използва населението като човешки щит. Това е унитарна държава, която е изключително стара и е завладявана от Индия 14 пъти, и от старите крале. Шри-Ланка, освен това, е най-европеизираната азиатска държава. 500 години европейска цивилизация има там. Първо от Португалия, след това Холандия и след това Великобритания. Това е държава, която от 28 година гласуват всички, много преди 19 от 28-те държави членки на Европейския съюз, които сега смятат за подходящо да получават, що е демокрация Шраланка. Мога само да се смея на такива коментари. Трябва да ви кажа, че когато държави, които са били наши тирани, сега, както направи и този парламент, излизат с някакви ултиматуми. Да се направи това или това до тази дата или унази дата, иначе ще има санкции. Все още ли сме част от империализма и колонизаторството? Това е нелепо. И така настоящото правителство става все по... Прекъсва се микрофона на оратора. Благодаря, колега Дива. Господин Мърфи има въпрос към вас. Do you allow a question of colleague Murphy? Ще приемете ли въпрос от колегата Мърфи? Реплика. Uh, uh, Благодаря, че приехте въпроса ми. Забелязах, че господин Дева направи разлика между насилие от правителството и от други страни. Приемливо е според вас държавата да оказва насилие срещу гражданите си, да изчезват хора, да се запушва устата на медиите, само защото е държавата. Т.е. държавата може да го прави, а когато това не е държавата, не може. Ако господин Мърфи правилно ме е чул, ще ще да знае, че не съм извинявал по никакъв начин насилие от страна на държавата. Казах защита на върховенството на закона. 30 години държавни органи защитават върховенството на закона. 30 години Юга храни севера. Храни се население, което се опитва да взриви южното. Изпращаме храна на север. Това е тероризъм от малка група хора и нямат нищо общо с тамилското население. Отново се прекъсва микрофона на оратора. Благодаря, колега Дива. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Съжалявам, но мога да дам думата само на малко колеги. Господин Скинер има думата. Oh, Ще се опитам да не викам. Няма да се опитам да звуча бомбастично или да се хваля. Искам само да кажа, че тази резолюция е точно толкова уместна, колкото и своевременна. Напредъкът с Шри-Ланка е бавен. В много сфери има много дълъг път, който трябва да бъде прокаран, за да има една добра репутация на този режим, защото има твърдения за нарушение правата на човека и в миналото, и по-настоящем. Можем само да погледнем работата на Нуинави Пили от ООН, за да видим, че има нерешени въпроси които трябва да бъдат решени. Част от тези въпроси все още са свързани с убийството на много от правозащитниците, както и други изчезнали лица. Цялата международна общност и ООН трябва да отговорят на собствените си въпроси какво можахме да направим ние на практика. И ако не се окаже натиск отвътре и отвън, все още няма да има никакъв напредък. Благодаря ви. Благодаря. И сега накрая господин Репо. Arvoisa puhemies, arvostan kollega. Господин председател, ценя опита на господин Дева. Ако правилно разбрах, проблемите на Шри-Ланка са от периода на гражданската война. Е, става дума за ужасяващи насилия, десетки хиляди а, е, загинаха. Специалният пратеник на ОНЕ, който посети страната, излезе с декларации и трябва да държ... погледнем от това, което той казва. Нека да бъдем внимателни, когато говорим за помирението. Да не забравяме военните престъпления, не трябва да има безнаказаност. И има известен напредък и Шри-Ланка трябва да води диалог с международната общност, но аз се притеснявам, от нападките срещу църквите и джамиите. Трябва да има и религиозна свобода. Благодаря. И така приключихме с спонтанните изказвания. Господин комисарят има думата. Благодаря, господин председател. Ние приветстваме резолюцията на парламента по правата на човека, върховенството на закона в Шри-Ланка, както се казва там. Европейския съюз отчита, че Европейският съюз е осигурил сериозна помощ за премахването на мините и изгражда възстановяването на инфраструктурата. Приветстваме и първите избори на провинциалните съвети на Север и се надяваме, че ще има сътрудничество между тези съвети и Централната администрация, независимо от тези положителни явления. В страната остават и сериозни проблеми, особено във връзка с правата на човека, гражданските религиозни свободи, съдебната система поемането на пълна отговорност за престъпленията е задължително, за да има истинско помирение. В това отношение ние насърчаваме правителството на Шри-Ланка да предприеме допълнителни мерки, за да се изпълнят препоръките на Комисията за извличане на полуки и помирение и да има разследване на нарушението на правата на човека. Подобни призиви са били отправени от други международни партньори. През март 2014 година ще се проведе заседание на Света по правата на човека. Европейския съюз ще следи тенденциите. Отбелязваме създаването на анкетна комисия за изчезналите лица и комисия за нарушението на правата на човека. Приветстваме е, посещението на специалния пратеник на ОНЕ и Върховния комисар на ОНЕ. Насърчаваме правителството на Шри-Ланка да отправи и други е, лица, е, които имат специален мандат на ОНЕ, в това число работната група за изчезналите лица. Ние продължаваме да насърчаваме Шри-Ланка да води диалог с Европейския съюз и други международни партньори, които могат да окажат помощ в е, контекста на необходимата помощ Европейския съюз е готов да даде своята помощ на правителството на Шри-Ланка, за да реши е, е, с проблемите в страната и в усилията да изгради по-добро бъдеще за целия народ. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Имаме 6 проекто резолюции. Приключихме с обсъжданията, сега ни предстоят гласуванията. Wir beginnen mit der Resolutionsverlage in der Zentralafrikanischen Republik. Започваме с положението в Централна Африканската република. Изменение 1. За. Против.